Good morning, everybody. Welcome. Um... Добро утро на всички и добре дошли. Нека да започваме с дневния ред. I'll start by the adoption of the agenda. Започваме с приемането на дневния ред. Няма изменения по дневния ред. Съобщение на председателя по отношение на гласуването на различните инструменти за летенето, доклада на Кристофер Фионър. Трябва да решим дали да дадем мандат за преговори с съвета. Това ще бъде точка 17а. Приемането на мандата. Okay, Um, announcements. Uh, Съобщение на председателя. Както обикновено, заседанието ни ще се излъчва в интернет. То е открито за всички. Вчера проведохме среща на комисията с парламентарната конференция на Световната търговска организация. Както знаете, има търговска инициатива, поета от нашия парламент и от парламента на Междупарламентарния съюз. Реших да поканя колегите от другите национални парламенти на нашата среща. съпредседател на Междупарламентарния комитет е господин Унтфайер, който е тук до мен на подиума. Вчера приехме резолюция, която е на ваше разположение навън пред залата за тези от вас, които проявяват интерес. имаме напредък по преговорите на ЕПА. Има официално съобщение, че сме стигнали до споразумение с Западна Африка. Secondly, there is a, an announcement информация за започването на преговори с многостранното споразумение по стоките, свързани с околната среда, на базата на непреференциалните тарифи. Преговорите такът между Китай, Япония, САЩ и Съвета. Това всъщност е много важна новина. Точка трета. С оглед на правилника, това е, е точка, която има правно вързващ характер. Трябва да вземем решение във връзка с препоръчването на споразумение за регулиране на споразумението за стабилизиране и асоцииране между европейските общности и Република Сърбия. всичко зависи от споразумението в съвета. Трябва да гласуваме до края на нашия парламентарен мандат през април, което означава, че крайният срок за внасене на изменения е днес точно 6 часа, за да може да гласуваме утре. Докладчик е Юлио Уинклер. Той беше докладчик и тя беше докладчик в рамките на първото четене. Предлагам колегата Юлио да остане докладчик и за второ четене. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда кратък. Получихме позицията на съвета за регламента във връзка с прилагането на споразумението за стабилизиране и асоцииране на Република Сърбия. Както знаете, уважаеми господин председател и колеги, парламента прие позицията си на първо четене на базата на нашия доклад през октомври 2012 година, доклад на нашата парламентарна комисия. Докладът беше а, обвързан с а, споразумението Омнибус 1. Тоест, разглеждаме споразумението в контекста на това споразумение. През ноември се стигна до съгласие, като съгласието отразява преговорите по Омнибус 1 на 1 септември 2013 година влезе в сила споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Република Сърбия. Позицията на съвета, която беше представена на наше внимание, отразява споразумението. Това предложение осигурява последователно с регламента за Западните Балкани по начина по който беше изменен в рамките на пакет Омнибус 1. И на второ място предложението маха препратката към междинното споразумение, т.е. то отпада. Много е важно този регламент да влезе в сила във възможно най-кратки срокове Разпоредбите на споразумението за стабилизиране и асоцииране трябва да започне да се прилага, защото това е в полза на економическите оператори. Предлагаме господин председател да приеме позицията на съвета. Тя отразява нашата. Надявам се също така, че уважаемите колеги ще подкрепят проектопрепоръките в рамките на нашата парламентарна комисия. Благодаря, казва председателя. Разполагате с текста в досетата пред вас. Сигурен съм, че ще подкрепите докладчика утре, когато гласуваме. Сега ще направим кратка пауза. Тук ще бъде Роберто Зведър, генерален директор на Световната търговска организация. Той идва в момента към парламента. Нека да изчакаме 3-4 минути. докато дойде. Uh, uh, Колеги, за мен е чест и удоволствие да ви представя някой, който всъщност няма нужда от представяне. Господин Роберто Сбанери, който е новият генерален директор на Световната търговска организация. Мисля, че Моментът е много подходящ да го посрещнем тук. Той встъпи в длъжност през септември, ако не се лъжа, и след първите си постижения вече, с... Ние го видяхме в Бали на Министерската конференция – аз, както и някои от вас също, бяхме измежду колегите, които е, бяхме в Бали и можахме да се запознаем с изключителните дипломатични умения на генералния директор на СТО. И той направи всичко, което му беше по силите. Считам, че постиженията на СТО са и негови лични постижения. Този парламент и по-специално тази комисия ние казваме, че винаги ще подкрепяме СТО и многостранните системи, базирани на конкретни правила – и именно за това се радваме да видим тази, този, така да се каже, пробив след преговорите от Доха. Нека да напомня, че в момента присъстваме на едно съживяване на дневният ред от Доха. Имаше много неща, по които се работеше за споразумението за улесняване на търговията и други. И в крайна сметка сега преговорите от Доха най-сетне са пак на правия път. Още веднъж, добре дошъл. Вие сте също тук и заради парламентарната комисия на ниво СТО и Европейския парламент. Това е част от преговорите също и в по-голям мащаб. Е, връчвам ви този лист. И сега ще поканя колегата, който е а, съпредседател Ярн Фелер. Да изкаже нашите уважение също към вас. Това е нов съпредседател. И сега ще ви дам думата на вас, а после ще имаме дискусия с колегите от групата. И нека да приветствам всички присъстващи в аудиторията. Добър ден на всички. Дами и господа, за мен е истинско удоволствие да съм тук. Искам да ви благодаря за поканата да говоря пред вас днес, особено професор Витал Морейра, председателя на Инта, и също така господин Фион Ветел, който е съпредседател. Благодаря и за декларацията, която ми връчихте. Ще я изчита много внимателно. Комисията по парламентарни дискусии, а също така и всички останали органи са много внимателни за това участие. Идеята е не само да се одобрят резултатите от преговорите в Женева и да се обяснят те на а, обществото, но също да свържим СТО с хората, с обикновените граждани, да им обясним за какво работим. И това може да стане чрез форуми като този тук, чрез правителствата и така нататък. И е, само така можем да представим а, е, и да чуем също какви са загриженостите, проблемите на обществото, което обслужваме. И само така а, е, Световната търговска система ще работи и на местно ниво. Не трябва просто ние да останем изолирани в Женева, а да а, има и обратна връзка. Именно за това трябва да изградим тази тясна връзка с парламентите в Европа, както и по света. От Бали, това е първ... насам, това е първата ни среща и ще се радвам тук да докладвам пред вас за успеха на Министерската конференция. Някои от вас присъстваха там. За съжаление, ние нямахме време да се видим и да дискутираме. Просто бяхме хванати във водовъртежа на работата, но все пак използвам дадената ми дума сега, за да ви благодаря за подкрепата, която показахте и там, в Бали, за усилията ви на всички вас които имат за цел да из... имаха за цел да се изготви първото многостранно споразумение от страна на СТО от 95-та година насам. Бали беше исторически момент за СТО, защото ние значително а, допринесохме за световната економика, за развиващите се и за по-слабо развитите страни също заедно. Пакетът от Бали – ще а, засили световната економика, ще създаде нови работни места на всяко ниво. Бали е исторически момент, защото показа за първи път, че ние можем да имаме многостранно преговарени резултати, конкретни резултати. И и смятаме, че по този начин се отваря нова ера за многостранната система в търговията. Но разбира се, бан ли не значи, че ние сме си приключили работата. Напротив, това е просто началото и ние трябва да работим още много а, след тези заключения, които постигнахме. Сега сме изправени пред голямо изпитание. Първо, да приложим на практика резултатите от Бали. Всичко, което правим сега, ще бъде, ще се отрази незабавно върху на доверието на хората към нас. Втората ни важна задача е, че декларацията от Барли казва на членовете на СТО да изготвят ясно определени програми за работа по проблемите, свързани с цикъл преговори от Доха. И това трябва да стане до края на годината. Така че истинската работа, тежка работа, започва сега. Тези две изпитания ще бъдат основната част на работата ни за следващите месеци от тази година и именно по тези въпроси искам да говоря. Нека да започна с прилагането на практика. Както казах, истинското значение на пакета от Бали и реализирането му на практика може да стане само с действия, които членовете на СТО ще предприемат през идните месеци. Това е голямо изпитание за цялата система и то е задължително, ако искаме да видим на практика положителните решения от Бали. Това е изпитание и предизвикателство, например, за споразумението за улеснение на търговията, като се има предвид обхвата на споразумението, целите му и решението ни да улесним митническите процедури и да ги направим по-прозрачни, като намалим стоеността на транзакциите, както и да включим други елементи, изискват, например, допълнителна техническа помощ, особено за по-слабо развитите економики, за да могат на практика те да приложат тех, своите задължения и ние трябва да им помогнем да се интегрират по-добре в световните търговски потоци. Тъй като а, работата вече започна в това отношение в Женева, първата среща, и първата среща вече се състоя, това е първата среща на подготвителната комисия тя беше на 1 януари. И ние вече се опитахме да работим в това отношение с филипините. Така че постепенно започваме с изпълнение на задачата, която си бяхме поставили в Бали. Особено за да осигурим влизането в сила на споразумението за улесняване на търговията и да се подготвим за ефективно опериране. Имаме нужда също от помощта на всички парламентаристи, за да сме сигурни, че споразумението ще приключи с нужния процес на ратификация и това ще да стане възможно най-бързо. Но способността да напреднем по всички точки от дневния ред на Бали – е свързано с изпълняване на обещанията за осигуряване на навременна техническа помощ за по-слабо развитите страни. За да подкрепим тези държави, секретарията ще продължи да работи по програмата за оценка на нуждите и ще ви се докладва какъва, какъв тип помощ тези страни а, биха желали да получат възможно най-скоро. Разбира се, трябва да осигурим и а, обяснения по въпросните улеснения на търговията. Нека да ви кажа, че миналата седмица над 25 държави и организации подхванаха първоначалните преговори за това доколко е важно да се подкрепят слабо развитите страни. Трябва да се улеснят също така отношенията между дарители и бенефициенти трябва също да продължим с набраната скорост и да не изоставяме. Разбира се, както вече казах, улеснението на търговията беше само един от елементите от решенията в Бали. Има толкова много други, които са важен стълб на цикъла преговори от Доха от 2001. Така че ние ще трябва да продължим. Нека да не забравяме селското стопанство, например, е важен елемент. Но трябва все пак да запазим един прагматичен подход. И ясно е, че Европа има с какво да допринесе в селското стопанство, както и в много други области. И считам, че именно този тип прагматизъм се оценява от другите членове на СТО. Относно експортните субсидии и а, техният а, ефект, това е друг елемент, който беше разгледан в Бали и СТО членовете се ангажираха с спазване на а, правилата. Имаше информация и за задълбочаване на а, ангажиментите, това беше в Хонг-Конг, относно африканските държави. Пакетът също който работи по въпроса за безопасността на храните в развиващите се страни. Тези програми позволяват да се осигурят резерви от храна, които да бъдат раздавани на бедните. И има и специфичен пакет за най-слабо развитите страни който беше, може би, най-голямото постижение на конференцията от Бали. Това е много важна стъпка относно по-доброто интегриране на тези най-слабо развити страни в световната търговска система. Това включва реформа за нови възможности за износ на услуги от тези слабо развити страни. Също нови преферентни схеми и квоти, това, което преди се наричаше а, квоти за свободна търговия. Имаше също и споразумение за упростяване на правилата за происход. Това също ще се подобри и по този начин ще се даде повече достъп на а, нашите пазари на продуктите от най-слабо развитите страни. Но както вече казах, Бали е просто начало. От тук нататък ни чака огромна работа, за да превърнем в реалност тези решения и най-вече в конкретни печалби за тези държави. Трябва да продължим с усилията и да се съсредоточим върху инициативите. И още нещо, по-широк план, засягащо всички държави, е решението за е, създаване на механизъм за наблюдение, за оценка, който също трябва да подсили и, а, и също така трябва да има подсилване на а, разпоредбите за, за преференции. Та, тъй като ще има такива преференции, трябва да има и съответния механизъм за наблюдение – така че тези 10 решения общо представляват истински напредък и всички членове на СТО работиха много усилено, за да изготвим този пакет и сега смятам, че сме постигнали нещо. Нещо съществено и ние трябва да продължим същата насока. И ви моля отново за вашата помощ, за да продължим с набраната скорост – Както вече казах, прилагането на практика е само първата част от нашата задача. Втората част е да оживим на нова преговорите, да съживим преговорите и да имаме световна програма за цикъл цикъла преговори от Доха и това трябва да стане до края на тази година. И слушах много внимателно как бихме могли да го направим и мисля, че едно нещо е ясно, а именно за да вървим напред, трябва да погледнем назад и да се получим от грешките на миналото. Направили сме много такива, но имаме също и много успехи. Ми нека да се получим и от тях, и от положителните и отрицателните неща в миналото. И Бали ни предостави голям брой добри уроци за това как да имаме успех в многостранно отношение. Но въпреки тези успехи, нека да не забравяме, че ще бъде много трудно да а, копираме такъв подход а, от Бали, ако се опитваме да избягваме тежките въпроси. И повечето от членовете на този етап казаха, че всякакви бъдещи и многостранни споразумения ще изискват да се включи и селското стопанство. А когато стане въпрос за селско стопанство, ние вече имаме, така да се каже, два стълба от трите възможни, а именно индустриални стоки и услуги. Това, знам, че според позицията на Европейския съюз има връзка това отношение и че въпросите трябва да се дискутират заедно. И ние трябва да си даваме сметка за деликатността на всяка една от тези теми, когато търсим път напред. Например, селското стопанство трябва да бъде разгледано много внимателно. Просто, а не просто да копираме това, което сме се опитали преди. Както знаете, там в миналото не успяхме да се справим добре с този въпрос. Ако търсим нови, нов подход, ние трябва да имаме истинска оценка на проблемите във всяка една от областите, включително и тук в Европа. И трябва да се спрем на конкретни резултати. Но също трябва да си даваме сметка и за конкретните политически ограничения във всяка държава, по всеки от въпросите. Защото такива ограничения имаме по абсолютно всички елементи и селското стопанство, индустриалната политика и услугите. Само с такава оценка ние ще можем да напреднем. И още веднъж казвам, не можем просто да копираме. Трябва да, да се получим от уроките в миналото. И някои от параметрите вече се появиха. Това са параметри, които поставят кръгълните камъни на нашата дискусия. И ще ви ги представя така, както аз ги виждам. Повтарям, че това не е изчерпателен списък от параметри, нито пък а, има някакъв ред на приоритетите според това как да ги представям. Не, просто искам да дам някаква идея за дискусията. Така че първият параметр е развитието. Развитието трябва да бъде запазено като ключов елемент на нашите усилия. Трябва да имаме конкретни резултати за най-бедните държави. Второ, трябва да сме реалистични и да се съсредоточим върху това, което може да бъде направено на практика, вместо да поставяме абстрактни цели. Нека да погледнем какво можем да направим и да поставим цели, които са реализуеми. Трябва да намерим равновесие между амбицията ни и реализма. Третият параметр е, че най-големият проблем с Доха е връзката между отделните елементи. И това трябва да се вземе предвид. Така, както вече казах и в Бали, ключова дума е равновесие. Трябва да намерим подход, в който всички членове трябва да допринасят и да се възползват от облагите. Никой не трябва да се изправи пред невъзможни искания. Четвъртият параметр е, че за да можем да тръгнем по нов път, ние трябва да сме креативни и да сме отворени за нови идеи, които да позволят на държавите да изготвят основните елементи. Едновременно с това тази креативност трябва пък да съвпада и да се вписва в целите от преговорите от Доха едновременно с това, по този начин трябва да открием нови пътища. Пето, процесът трябва да продължи да бъде включващ и прозрачен, да ангажира всички членове на всички етапи от преговорите. Това е много важен елемент, който беше разискван в Бали. И Преговорите бяха бавни, но все пак приключихме на време и никой от делегациите не се питаше в крайна сметка защо имаме такъв или такъв текст в споразумението. Може някои тях да са предпочитали по-различен подход, но всички знаеха защо всяка една от думите в текста е в въпросния текст. А, а, шесто, трябва да знаем, че а, нещата са спешни ние не можем да си позволим да чакаме 18 други години, докато получим резултат. Едновременно с това трябва да внимаваме да не се втурваме лудо в нов цикъл от провали. Първо да планираме и после да правим. И да останем отворени за новите идеи, не само като подход, който ще бъде предприят, но и за това докъде ще стигнем. Така че нека да останем отворени, нека да изследваме евентуалните скокове, които ще направим за в бъдеще. Трябва да водим дискусии с каква скоро ще напредваме и докъде ще стигнем. Това, което ние предпочитаме е да приключим преговорите незабавно и да го направим веднага. С една стъпка но може би това е невъзможно. Раз... Преговорите вече почнаха. Говорих с Търговски комитет на СТО миналата седмица а, за прилагането на задачите. И над 30 делегации се изказаха. И много се зарадвах на положителния градивен тон на разговорите. И Председателите на групите в СТО ще се срещнат с членовете, да разискват отделните параметри и ще се опитаме да ръководим по този начин дискусията. Относно другите елементи в дневният ред са, разбира се, търговските инициативи, било то регионални, двустранни, многостранни. Тези преговори вече се случват, дори сега в този момент. И Европейският съюз участва в голям брой тези инициативи. През изминалите години Европейският съюз подписа цяла серия двустранни споразумения, било то с Съединените щати, участва също и в споразуменията за търговия на услуги и други. И преди да приключа, нека да кажа и няколко думи по темата. Аз смятам, че тези инициативи са много положителен елемент и те трябва да бъдат приветствани. Но те са само част от общата картина. Споразумения от този тип не могат да бъдат достатъчни сами по себе си, за да постигнат световни цели защото твърде големия брой регула... регулаторни текстове и стандарти увеличават разходите вместо да ги намаляват. Така че и трябва да имаме такива многостранни споразумения. И както знаете, многостранната търговска система никога не е била считана за единствената възможност за търговски, световни търговски преговори. Тя винаги е съществувала едновременно с различни други инициативи. Те не са взаимно изключващи се альтернативи. И Европейският съюз също води една от тази, тези инициативи, която допринася много за търговската система. И считам, че ние трябва да намалим разликите между отделните правила, които се преговарят двустранно извън Женева. Двата процеса трябва да вървят заедно, за да се намалят разходите ефективно и да се намали протекционизма. Иначе ще постигнем точно обратното на това, което искаме. И също голям брой от сделките, от преговорите, които се водят в момента, засягат най-ключовите елементи на световната търговия и ключовите играчи, а именно новите силно развиващи се економики. Затова имаме нужда от специфични механизми. Но не бива да забравяме и най-бедните економики, защото много често те се оказват изключени от преговорите или от двустранни или многостранни споразумения. И накрая, световната многостранна система от, от споразумение трябва да осигури ръст на световната економика. Вече видяхме, че а, в някои области се появява протекционизъм и а, ние имаме изключителната роля да се справим с това предизвикателство. Именно за това трябва да помислим как да вървим напред. И в заключение, Бали е изключително постижение за всички от нас, но и изключително а, предизвикателство, защото вече набрахме скорост, нека да продължим работата. Току-що започна 2013, трябва да бъде годината, в която ние а, постигнахме първите си резултати и също а, преговорите от Доха започнаха отново. Няма да ни е лесно, но е постижимо. И имаме нужда от вашата помощ. Благодаря ви и очаквам дискусията. Благодаря ви, господин генерален директор на СТО. I think this applause мисля, че тези аплодисменти подчертават значимостта на вашата реч и пътя ни към втората стъпка, неизменна част от вашата реч. Започваме с дискусията. Господин Каспари от НП. Започваме с координаторите на групи. Господин генерален директор, благодаря ви за това, че отделихте време тази сутрин да бъдете сред нас. Господин Фромен заяви, че споразумението, което е, искахте да приключите, е, ни струваше няколко танкера газ. Е, Струваше ни много повече от няколко танкера газ да се стигне до срещата в Бала. Бали, извинете, вие наистина играхте много важна роля. Надяваме се, че ще има и много други резултати в областите, които вие описахте. Дневния ред след срещата в Бали – и прилагането на мерките в конкретните държави е важно. Като Европейски съюз, ние в рамките на търговските споразумения водим преговори с страните от АКТБ. Какво мислите вие за тях? Мислите ли, че преговорите с тези държави ще ни помогнат да приложим на практика пакета от Бали или може би считате, че тези държави ще се поемат някакъв друг курс? тези държави се нуждаят от мерките на Европейския съюз, за да са сигурни, че ще могат да се възползват и за бъдеще от свободната търговия. На второ място празнувахме втората годишнина от присъединяването на Русия към СТО. Няколко неща ни безпокоят от начина по който руската страна изпълнява задълженията си в рамките на СТО. Въпросът ми към вас е какви са възможностите на СТО от Женева, заедно с другите държави, за да може да се окаже по-добра подкрепа на новите членове на СТО. Най-добре би било, ако можем да подкрепим тези държави, ако разберем тяхните нужди и ги прилагаме в рамките на рамката на СТО. Ако се започнат различни срещи и уреждане на спорове с Русия или с някой друг нов член на СТО, това не би било най-добрата идея. Въпросът ми е каква е стратегията на а, вашия орган, за да подпомогне новите членове на СТО? И третия въпрос, говорим за търговия. Когато говорим за търговия, много често я обвързваме с начина по който Търговската политика може да подпомогне за социалните стандарти, политиката в областта на околната среда и така нататък. Важна роля играем в рамките на механизма за решаване на спорове на СТО. Въпросът ми е има ли текущи инициативи с други организации, като Международна организация по търговия и а, патентната организация и така нататък. Има ли някакви възможност в, възможности в дългосрочен план да се решават спорове в рамките и на тези институции? Защото всички се съгласихме, че е необходимо да се подобри положението в областта на околната среда и така нататък. Казахме, да, СТО може да играе важна роля, но това не е единствената организация. Въпросът ми е, дори след успеха на срещата в Бали, какво би могла да направи СТО за да уреди другите многостранни споразумения? Имате ли някаква стратегия, председателя? Благодаря ви. Имаме 7 политически групи. Имам дълъг списък и от редови членове, които искат да се изкажат. Така че, моля ви, бъдете максимално кратки. Сега да чуем координатора на социалистите и демократите, господин Ланге. Е, Благодаря, господин председател. Господин генерален директор, е, позволете да засегна две теми. Първата е близка до това, което спомена господин Каспари. Търговията не е само цел. Една от основните мисии е да подобри качеството на живота. И точно за това е необходима институционална реформа на СТО да се подобрят процедурите. Вие работите с редица параметри. Не трябва ли според вас все пак да се направи подобна реформа на вашата организация и на и, и да се засили затрудничество с другите международни организации, като Международната организация на труда? Трябва да има една рамка, която да позволява добре, да, да действа добре механизма за защита на инвестициите. Уместно е да има един такъв механизъм, който да служи за пример за поощряване и защита на инвестициите. Ето ви един, една идея за такава реформа. Кажете вие какво бихте казали. Втората тема е свързана с двустранните спогодби и Знаете, че има споразумени в рамките на СТО и двустранни споразумения между отделните държави. Например, по отношение на споразумението ЕС, е, САЩ. Мислите ли, че то е равнопоставено? И смят, смятате ли, че то няма да повлияе по някакъв начин върху самата СТО? Мисля, че преговорите в Бали, Бали а, някак си бяха стимулирани или повлияли от предстоящото споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. Така че ми се ще да кажете нещо повече за ролята на двустранните споразумения. Сега от групата на либерали и демократи господин Беналди, Риналди който също беше подобно на Даниел Каспари в Бали. Ще бъде много интересно да го чуем, Никол. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин генерален директор. Вие бяхте пределно ясен за графика, който е договорен в Бали и смятам, че и преди и по време на преговорите в Бали Европейският съюз изигра изключително важна роля, за да може това събитие да бъде успешно. Вие се спряхте накратко на важността на парламентарното измерение, за да може да се постигне бърза ратификация от отделните държ... държави. Искам да се върна на този аспект – защото той е от съществено значение за Европейския съюз и в частност за нашата институция. За нас е много важно да се изгради и да се създаде една по-пряка демократична а, от, отговорност на държавите за решенията, които се взимат. Аз си давам сметка, че прилагането на решенията, взети в Бали, е, ще отнеме време, ще бъде трудно. Но тъй като съм либерал, демократ, член на този парламент, искам да заявя, че е необходимо да се гарантира по-добра връзка между е, това, което се върши в рамките на СТО и в рамките на двустранните споразумения между държавите членки от една страна и обществеността от друга. Каква е вашата комуникационна стратегия? какво възнамерявате да направите за подобряване на вашия публичен имидж. Защото знаете, че бизнес средите понякога не са а, достатъчно наясно с добрите неща, които успяваме да свършим заедно с вас. И още нещо. Нужда ни е не само стратегия за прилагане на решеното в Бали, а извличане и на всички ползи от тези решения, за да може световната търгавия да стане по-привлекателна. Робърт Андрюс, Робърт Стърди. Uh, Благодаря ви. Аз присъствах на повечето от срещите в Бали и Хонг-Конг. Къде, на какво се дължеше провала в Хонг-Конг, както каза Петър Манделсен? А, вие упоменахте земеделието. Да, земеделието беше важна част. Виждате ли някаква а, промяна в подхода на САЩ а, към пакета от Бали? Мисля, че тези от нас, които присъствахме, усетихме в последната минута промяна, драматична промяна в курса. И ми се струва, че е, САЩ вече не, са, не се интересуват до такава степен от това, което се случва в света в рамките на президентството на Обама. Съгласен съм с всичко, което каза Даниел, по-специално по отношение на Русия. Е, необходимо е да имаме някакъв механизъм за решаване на споровете, но това е един вид е, смяна на модела на управление. Механизма за решаване на спорове трябва да бъде последната ни възможност. Притеснен съм в известна степен по въпроса за селското стопанство, защото в световен мащаб селското стопанство се променя, а ние трябва да гарантираме достатъчно продукция, за да може да изхраним този свят. Бангладеш и Пакистан, които са съседи на Индия, биха могли да пострадат от евентуални мерки срещу Индия. Това, което каза и Никола, съгласен съм с него. Нуждаем се от по-голяма прозрачност, не само с вас, но и с Европейската комисия и държавите членки. Това само ще подобри репутацията ни. Благодаря. Председателя. Обединената левица. Господин Шуц, Благодаря, господин председател. Добре е дошъл, господин генерален директор. Много е важно това, че сте вие сте тук сред нас в Европейския парламент. Нашата група винаги е подчертавала значението на многостранните е, преговори. Това е възможност и предизвикателство за всеки го, който разбира, че търговията е важна и има за цел да улесни отношенията с гражданите. Ние сме а, с вас и подкрепяме надзорния комитет на СТО. По мое мнение, парламентарната конференция в Бали беше много важна. Тя беше един вид принос към дискусията, в рамките на която търсим решение на проблемите на международната търговия. Това беше важно и за СТО, защото основната ни задача е да запълним тази бездна, която съществува между по-бедните и богатите. Въпрос. Като че ли стигаме вече до границите на възможностите си? През 2013 година а, спряхме по-голямата част от помощите. Ориентировъчните линии, които получаваме с пакета от Бали, са важни за развитието на нов модел в контекста на климатичните изменения. Вие заявихте, че сте подобрили, рабо, одобрили работата на работна група за стоки, които а, зачитат околната среда. В рамките на СТО се води дискусия във връзка с свободната търговия и фер трейда. Какво е положението към момента? Има ли някакви резултати от работата на тази група? Благодаря ви. Сега ще пусна часовника, защото, както казах, разполагаме с ограничено време. Господин Фьоднар от НП, минута и половина. Благодаря ви, ще бъда кратък. Добре е дошъл и поздравление за успеха на срещата в Бали. СТО е скъп приятел на Европейския съюз, Европейския съюз е скъп приятел на СТО, но нека да бъдем честни. Надявам се, че СТО ще бъде е, честна, когато разгледа търговската политика на ЕС. Има специфични препоръки. Ние се опасяваме от протекционизма в световен план. И мислите ли, че Европейския съюз трябва да се безпокои от това и че не трябва да предприема протекционист мерки. Това е първият ми въпрос. На второ място, във връзка с това, което каза и Данио. Привеждането в изпълнение е най-важното. Какво считате вие, че а, трябва да направи Европейския съюз, за да се приложи пакета от Бали? А, какво може да направи Европейския съюз? Това е въпросът ми. Благодаря сега от името на социалистите и демократите. Друг участник на срещата в Бали. Господин Лихтфрид. Благодаря ви, господин председател. Ще продължа а, оттам, докъдето спря колегата преди мен междупарламентарното измерение. Аз бях на междупарламентарната конференция в Бали и бих искал да кажа следното. Останах с впечатлението, че колегите не бяха възхитени възмутени от отношението в Бали към парламентаристите. И слушах дискусиите и на министерската среща. Много от парламентаристите обаче нямаха достатъчно време, не можаха да говорят за всички министри, но в крайна сметка се стигна до решение. А, сега Европейския парламент трябва да каже да или не на пакета от Бали. В случая ще каже да, но на теория може да каже и не. Много често, както в случая с акта, знаете, че това не е изключено. Въпросът ми е, как виждате ролята на Индия за в бъдеще? Седи отблизо въпроса и виждам, че положението с Индия се осложнява все повече и повече. Не виждам нищо, което да ни говори, че нещо ще се промени. Трети въпрос. Всичките ви директори са мъже. Не мислите ли, че е крайно време, че е доста демоде да имате само мъже на високи постове в организацията си? Председателя. Пабло Салба от НП. Благодаря, господин председател. Поздравления, господин генерален директор, за споразумението, постигнатото в Бали. Сете играе важна роля за отваряне на пазарите. Е, Бали. Sí que me gustaría saber que me dijera el director Съгласен съм с вас, че процесите в, Бали са дългосрочни. Моят въпрос е, е относно споразуменията от Бали и е, връзката между различните спогоди, двустранни, многостранни и прочее. Каква е ролята на тези спогодби и споразумения за бъдещето на СТО? Е, както и на споразумените за е, партньорство и инвестиции, което ще се сключва с е, щатите. Как виждате отношенията с Бразилия или отношенията на Европейския съюз с Меркосур? Presidente, muchas gracias, director. Pablo, I feel that... И каква е ролята за бъдещето на търговията, на средната търговия? Втори ми въпрос не беше ли по-скоро отправен към бразилския представител в, е, към Европейския съюз? Катрин Биалти. Благодаря, господин председател. Ако позволите, имам един по-деликатен въпрос. Вие казахте, че не бихте искали да се стига до решаване този въпрос в Ирландия, но това засяга Обединеното кралство. Ако Обединеното кралство реши да напусне Европейския съюз, считате ли, че то ще успее да договори споразумение за свободна търговия толкова лесно и успешно, а, като а, случай в който го прави, когато е член на Европейския съюз. Считате ли, че позицията на Обединеното кралство ще отслабне, ако напусне Европейския съюз? Благодаря. Този въпрос трябва да бъде отправен към министър-председателя на Обединеното кралство, казва председателя. И накрая от ЕКАРЕ Дейвид. Господин директор, напусна съвсем скоро посланника на Русия а, ни каза, че СТО е активна във всички парламентарни групи, което е добра новина. Как се прилагат световните правила от нашите парламентарни комисии? Как бихме могли да направим така, че всички държави да могат да поемат ангажимент на равнище комисия? Председателя, имам искане и от господин Лауро от Бенин. Заповядайте. Президент. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин генерален директор. Смятам, че е, поредната сесия на пилотния комитет беше много обогатяваща от две гледни точки. Първо, информацията, която ни беше предоставена и възможността за нас да се запознаем с вашата мотивираност и ангажираност. Ако продължавате така, ще отидем далеч. В вашето изложение изложихте мерките, които са решени в Бали. Напълно съм съгласен с вас за тяхното значение. Вчера водихме и дискусии посветени на системата за уреждане на споровете в, ОМС, в СТО. Има много сериозни задачи. Новите мерки, уреждането на споровете. Аз работя в тази сфера. И вие казахте, че всъщност държавите са вашите представители пред населението но ние, често, те често не са добре информирани за това, което трябва да се каже. И затова ви моля да ми кажете какъв механизъм би могъл да помогне, за да се е, гарантира постоянна помощ на тези държави, за да можем по-ефикасно да работим заедно. Благодаря ви. Uh, Благодаря ви това изчерпваме списъка на записалите се за задаване на въпроси. Много въпроси имаше. Заповядайте. <laughs> Well, there's a lot. Да, много въпроси. Не съм сигурен дали ще успея да отговоря подробно на всички тези въпроси, или поне толкова подробно, колкото вие бихте желали, но все пак ще се опитам да бъда възможно най-обективен и да засегна възможно най-много теми. Нека да започна с въпроса за връзката между економическите споразумения за партньорство за АКТБ и в, в Бали. Напълно съм съгласен, защото една от основните цели на споразуменията за улесняване на търговията е да постигне и да подпомогне интеграцията на най-бедните економики в световните търговски потоци. Така че разширяването на тези споразумения трябва да помогне за повече участие на тези економики в световната схема на доставките. И разбира се, АКТБ страните са част от тези държави. Относно Русия, а, мисля, че има ясно съсредоточаване върху прилагането на практика на руските ангажименти. Русия се присъедини към СТО преди само година. Така че а, ангажиментите, които Русия пое, са много впечатляващи много от тях ще изискват огромни реформи и големи действия, свързани с осъществяването им на практика в Русия. И както във всяка друга държава, такива промени няма да станат лесно. Ще се нуждаят от големи усилия. Но доколкото мога да кажа на този етап, както и вие го казахте, а именно, че Русия е ангажирана и полага усилия. И е, голе... така както и големи економики, които се присъединиха към СТО, Русия е постигнала, е стигнала до една мъдрост. И се вслушва в дискусиите, участва в дискусиите. Голямо предизвикателство има пред нея. И е, в Русия и в Бали Русия беше а, наистина се опитваше да направи всичко възможно да участва активно. Знаете, че дискусиите бяха много интензивни. Така че определено има какво да се направи, но процесът не е лесен. Това е ясно. Спомняте си сигурно когато Китай се присъедини към СТО. Знаете, че и там в началото не им беше лесно, но ето, виждате, нещата вървят положително. Все още има някои трудности, но Китай напредва много добре. разбира се, има дребни проблеми, както винаги могат да се намерят, но това е нормално. Относно търговската политика и как тя ще е, съжителства с социалните стандарти, с екологичната политика. И то, мисля, че това е много ключов елемент. Зададе се въпрос също относно имиджа репутацията и как бихме могли да подобрим прозрачността, комуникацията, по-доброто разбиране на нашата работа. Мисля, че това е също критичен елемент, защото преди няколко дни ние се срещнахме с генералния директор на МОД и казахме, че трябва да говорим, да водим задълбочена дискусия, защото много често, особено в политическите среди, не толкова технически, а по-скоро на политическо ниво, търговията едва ли не се вижда като заплаха за работните места. Не е вярно. Това е напълно невярно. В периоди, дори в периоди на економически разцвет, това не е вярно. Напротив, точно обратното но не може също да се твърди, че свободната търговия решава всички въпроси, свързани с а, а, заетостта. Но нека по-скоро да погледнем на двете неща като една съвкупност и да видим как търговията и а, работните места могат да вървят ръка за ръка и а, да а, направим нещо, за да премахнем тези заблуди. Не казвам да, не казвам да провъзгласяваме търговията като решение на всички проблеми с заедостта. Не, просто да покажем реалната връзка между търговията и работните места, търговията и подобряването на стандартите и така нататък. Съгласен съм с вас, че това е жизненно важен елемент. Относно институционалните реформи и как да се подобрят това също е важен елемент и пак е свързан с въпроса за информацията, за прозрачността. Ние трябва да започнем да водим открити преговори в СТО. Не само основните играчи да участват, всички да участват. Мисля, че това вече е практика в СТО. И а, само така ще трябва да вървим напред. Всички делегации да седнат на масата за преговори. Вече го направихме и то даде резултати, защото на края на процеса видяхме, че всички са доволни, че са участвали в преговорите. Разбират пакета, приемат го и са доволни, просто защото те са участвали в преговорите по този пакет. Поразумели са се за, по него и за мен това е най-големият принос на включването, а именно да се даде възможност на членовете да участват, да представят своята гледна точка. И ако можем да продължим с подобен подход, това ще бъде огромна институционална реформа в самата Световна търговска организация. Относно споразуменията за защита на инвестициите и други, които бяха зададени, а, първото, което трябва да помислим е следващата стъпка. Ако най-слабо развитите економики и всички останали видят резултати от това, което се постигне в Бали, това, което е постигнато в Бали, те ще вървят, ще имат желание да вървят напред. Ние, разбира се, в това отношение ще осигурим нужната техническа помощ. Ако ние дадем конкретни резултати, хората ще повярват в нас, защото има много недоверие. Много от по-бедните, развиващи се страни не вярват, че ще получат каквато и да била помощ от обещаната. Така че наша задача е да премахнем това недоверие и да им кажем, искахте тази помощ, ето я, получавате. И така ще бъде много по-лесно да въведем други въпроси, които са проблематични за тях. Мисля, че са проблематични, защото те не вярват, те не ни вярват. И затова има и този протекционизъм. Например, едната от, е, едната от заплахите, които те считат е, за реална, е, че ще се изостави е, графика за развитие. Така че ние трябва да започнем стъпка по стъпка. Относно парламентарните измерения, това е нещо, по което доста от вас се изказаха. Ние искаме всеки път, когато парламентарна група дойде в Женева, да бъдат лично посрещнати от мен – аз, когато пътувам някъде, също винаги гледам да говоря с местните парламенти. Затова съм и тук в Брюксел. Това не е някакъв страничен продукт, т.е. да съм тук между другото, между другите ми посещения. Не. Мисля, че водим много важен диалог. И в Бали си давам сметка, че не успях да говоря с вас. Честно казано, почти не можах да спя, защото толкова много разговори трябваше да, да, да проведа. За пет дни съм спала сигурно 5 часа. Но въпреки всичко, не можах да говоря с почти никой от вас. Но контекстът беше много специфичен, много ключов момент в живота, така да се каже, на СТО. И се радвам, че резултатът е положителен. Но чух коментари от вас, че в Бали не сме успели да говорим. Не се е, тревожете. Просто с ни, никой не можа да говори наистина. А, по преговорите. Имахме среща на министерско ниво и а, тя трябваше да потвърди това, което е, а, вече беше говорено в Женева, т.е. работата започна в Женева. И знаете как а, протече работата. Така че, ако искате повече ангажираност, ако искате да участвате в преговорите. Не на министерско ниво и на министерски конференции ще трябва да го правите, а в целия процес. Тоест, трябва да говорите с правителствата на национално ниво, с комисията, Европейската комисия, да следите какво става и да допринасете в процеса на взимане на решения. Ето, там можете да допринесете и с връзката ви с избирателните ви райони. Това е вашата работа. В СТО ние нямаме такъв досек до хората, до обществеността. Вие сте тези, които можете да го направите. Ние бихме могли да, го, да се опитаме да го направим, но никога няма да имаме същия ефект. Така че, за да се покаже работата на СТО пред обществеността, това е ваша работа. Вие можете да го направите. И, и след Бали се чуват критики. Разбира се, някои неправителствени организации и други. Това е нормално. Това си е съвсем нормално. Но не чух никакви подобни критики от развиващия се свят. А, примерно много НПО-та казват на различните се страни, ама вие не би трябвало да харесвате това, което става в, в СТО. А те казват, не, не, всъщност на нас ни харесва, ние го искаме. И защо е така? Ами защото процесът беше включващ, защото беше прозрачен. Така че критики само за да се намираме на, на приказка и да критикуваме, те си остават празни приказки, ако процесът се води добре. Това трябва да ни е модела за бъдеще. Имаше въпроси относно селското стопанство, за хранителната сигурност, сигурността на доставките и как ще осигурите прехрана на нормална цена – и как ще осигурим а, нужните храни на достъпна цена. И ами, това е дискусия, която няма да бъде изчерпена с една или две минути и обяснение. Това е много задълбочен разговор. Преговорите засегнаха този въпрос но не е много структурирано. Тоест, когато водите преговори, всички тези елементи излизат наяве, но нямаме световни преговори относно това как ще функционира тази система. За хранителната сигурност, за възможностите, а... те първа ще се мислим. Сигурността на едните много често става а, несигурност на храните при друг. Така че трябва да намерим равновесието. Това е част от а, идеята ни в Бали. И Индия предложи нещо, което беше а, подкрепено от много развиващи се страни и други пък развиващи се страни се обърнаха против точно заради това липса на равновесие, което се получава на моменти. Така че трябва да имаме една по-холистична дискусия, по-комплексна дискусия по този въпрос, с участието на ФАО също. И а, съм съгласен с вас, че трябва да задълбочим разсъжденията ни в тази насока. Относно други инициативи за а, екологичните стоки и че те трябва да са част от търговската схема, както и от екологичната схема. С сигурност трябва да действаме открито. За какво говорим? За околна среда или за търговски интереси? Ето това е въпроса. Търговските интереси на компании и сегменти. И тези два елемента не винаги е, съвпадат, не винаги си пасват добре, но това е част от е, премахването на недоверието и ние трябва да задълбочим разглеждането на въпроса. Нямам никакви препоръки спрямо европейската търговска политика. Освен да ви кажа, моля ви, подкрепете международната а, многостранна схема за търговия в рамките на СТО. Относно Индия, Индия е в много специфична ситуация с голям брой население, голямо ниво на бедните, проблеми с хранителната сигурност – Опитва се да се развие, разбира се. Но считам, че участието на Индия в многостранната система е също толкова важно, колкото и на всяка друга развиваща се страна. Друга развиваща се страна с подобни огромни измерения. И също не трябва да забравяме какви са ни възможностите, когато ангажираме Индия в тези преговори. Мисля, че бихме могли да постигнем много повече, ако се изслушваме един друг. Такъв е случай от Бали. Относно а, публиката, това беше много, много труден процес. Знаете, че трябваше да изберем високо квалифицирани специалисти, а, вие сте политици. Знаете, че трябва да намерим равновесието между мъже и жени и кандидати. има. Ако има човек, който много държи да има равенство за жени, за жените по света. Съм, това съм аз, тъй като имам съпруга, две дъщери и две внучки. Заобиколен съм изцяло от жени. Така че много добре си давам сметка, подкрепям повече участие на жените в висшите степени на управлението. В моето бюро имам 4, 6 е, е, асистента, 4 от тях са жени. Те са много компетентни асистенти. Говорих също за някои от двустранните споразумения с щатите и други. И е, както вече казах, че те са допълнение към това, което правим в е, СТО. Считам, че това, което трябва да осигурим е да не забравяме многостранните споразумения, когато сключваме двустранни. Защото ако е, многостранната система за търговия не функционира добре, в крайна сметка ще имаме много, много, много такива малки двустранни споразумения и а, в крайна сметка ще имаме една каша от правила. И в крайна сметка бизнесът ще стане по-скъп вместо по-ефтин и по-ефективен. И ще имаме проблем. Имаше въпрос относно това как големите инициативи на Европейския съюз и щатите се отразяват върху правилата. мога да кажа, че тези големи економики наистина могат да постигнат някакви споразумения в конкретни области. И това може да помогне и за многостранните споразумения. Защото много от елементите, които са в многостранната система, всъщност идват от подобни големи споразумения. Например, технически стандарти, митнически стандарти и толкова много неща. И бихме могли малко да хармонизираме системата. Ако между тези двете големи економики се хармонизира системата, това ще помогне като цяло всички останали. Но това, което не бива да става е да се създават затворени крепости. Защото и без друго има много протекционизъм и Ще пропусна със сигурност някой от а, е, вашите въпроси. Просто се опитвам по записките си да отговоря възможно най-много. Относно собствените инициативи има такъв е, Алианс за Тихоокеанският район а, е, и други. И Относно Обединеното кралство и участието в блок или независимо, ами Обединеното кралство ще реши. И колкото повече членове са имат възможност да се присъединят в графика, защитавайки своят интерес, има причини да ги слушаме толкова по-добре но това да давам идеи каква, е, какво ще прави, как ще се присъединява Обединеното кралство, това не влиза в компетенциите на моята работа. Относно бедните държави и за това как те ще се възползват, това е голямо предизвикателство. Това е предизвикателство, защото механизма за решаване на конфликти не е създаден за редовните, нормални членове на СТО, а по-скоро за да решава на конфликти между големите играчи. И в крайна сметка, какво може да направите? Ако имате препоръки от страна на, на панела, които в крайна сметка не се, не се приложат на практика накрая, ще има а, санкции. Но както вече казах, това въжи само за големите економики. Но ако имате, ако имате, например, асиметрия в отношенията, много бедна държава срещу една от световните економика, ами проблема си остава. Едва ли не, вие се вие си режете клона, на който стоите за, при стартиране на тази, тази система за решаване на конфликти. Над 90% от препоръките се прилагат на практика. Има десетина процента, които не се прилагат, но а, с преговори и това се решава. Но като цяло системата работи добре. Опитваме се да включим най-слабо развитите и развиващите се държави в тази схема, а, да се научат как да използват системата, да когато говорим за асиметрия, ами нека да дам пример. Съединените щати срещу Антигуа и Барбуда. виждате, но това е по-скоро изключение. Но със сигурност бихме могли да направим повече, за да участват тези държави по-добре. Един от проблемите е свързан с финансовите ресурси. Защото е, излиза скъпо да участваш и да участваш успешно. Така че трябва да намерим начин да помогнем на тези държави, а, било с обучение, било по друг начин, а, с каквато и да била помощ. Няма смисъл да набираме цяло цяла дозина, примерно адвокати, ако тези държави ще ги използват веднъж на няколко години или нещо такова. Просто трябва да помислим за ефикасна помощ и да видим какви са нуждите. Това са коментарите. Не отговорихте, не отговорихте на въпроса за съвета и за е, комитетите и за Русия. и евентуално какъв механизъм ще се изгради в това отношение. Те участват в комисиите. Това е първата стъпка. Това е част от задълженията. Защото именно там се взимат решенията. Това, което ние наричаме партньорската проверка. Например, някой казва, виждам това. Как счетахте, че е, това отговаря на вашите задължения. И мога да ви кажа, че тази система работи. Е, обикновено е, всеки в комитета ще каже на колегите си, виж, примерно, не разбирам защо правите това. Бихте ли обяснили? И това помага и на правителствата. напомним, че ги следят другите економики ги следят. И в крайна сметка да и да знаят, че ако не прилагат на практика това, което са обещали, ще се стигне до по-строги мерки. Процесът е много важен. Не мога да сложа процент точно, но бих казал евентуално 90% от а, проблемите се обсъждат в тези комитети. А подобни механизми, съдебни механизми за решаване на конфликтите, вече са крайният вариант. Така че считам, че е много важно Русия да участва активно в тези комитети. Бихте ли могли да доразвиете а, отговора на въпроса на Робърт във връзка с позицията на САЩ и Доха. Видяхме САЩ и гъвкавата им позиция в Бали по отношение на споразумението с Индия. Считате ли, че може да съживим Доха? Каква беше реакцията на САЩ при вашите двустранни отношения? Уверени ли сте, че САЩ може да промени позицията си за Доха, да има нова такава, както и за многостранното търговско споразумение? Въпрос е много добър. Да, наистина пропусна го, а го имах в списъка си тук. Не съм пропуснал да отговоря умишлено, разбира се. В Бали САЩ проявиха голяма степен на ангажираност. САЩ направи всичко възможно. Майкъл Фроман беше много активен, той остана до края на срещата. Прекарал съм повече нощи с него в Бали, отколкото с жена си което а, не е на добре в този случай. Но той се държа добре, беше критичен и искаше да се стигне до успех. Струва ми се, че до известна степен нивото на ангажираност на САЩ зависеше от това дали а, вярват, че нещото е постижимо или не. Ако се опитаме да упражним натиск и а, да стигнем до края, ще успеем да ги убедим, че това е възможно. От 2008 година насам от а, преговорите в Женева наблюдавам известно отдалечаване а, на САЩ. Но това е моя лична позиция. Това се дължи на а, липсата на доверие че това е възможно. И ако САЩ не вярват, че е възможно, си казват тогава защо да пилеем ресурси и време. Така, например, САЩ започна да се опитва да разгледа възможностите за многостранни споразумения, за други видове споразумения, но основната им идея беше, че това споразумение не е благонадежно. Струва ми се, че нещата се промениха в Бали. Аз говоря с американската страна постоянно и не само с американската страна, но до тук САЩ бяха много позитивни. Те приеха, казаха, добре, ще работим на тази основа, ще се опитаме да правим гъвкаво, ще разгледаме предложенията. Нека да видим как ще се развият събитията. Единственото, което научих от САЩ беше, че каквото и да правим, не трябва да ни въвежда в лоши практики, защото лоша практика за САЩ означава провал. Тоест не трябва отново да попадаме в ситуация, в която водим преговори, за да стигнем до задънена улица. Не само САЩ, но и всички останали членове можем да покажем, че в момента играта върви, че всички гледаме напред и че всички вярваме в успешния край. Имаме висока степен на ангажираност от САЩ. Те са високо ангажирани и ще проявят гъвкавост, за да стигнем до края на този процес. Председателя, благодаря. Позволете ми преди да си отидете да кажа три неща. Първо, Присъствието ви тук беше изключително събитие за нас. Беше висока чест да ви приемем. Изцяло отговорихте на очакванията ни. Второ, и аз да повторя това, което и вие казахте, а именно, че вие бяхте поканен от нас и затова сте тук в Брюксел. Но ние се срещнахме преди няколко седмици и тогава ви напомних, че когато бяхте предишния път тук в Брюксел, бяхте кандидат за позицията, която заемате в момента. И тогава аз ви казах, че се надявам да бъдете и преизбран и а, бих искал да ми обещаете, че колкото се може по-бързо ще дойдете в моята парламентарна комисия. Отново се срещнахме а, преди няколко седмици и вие казахте, Ами, нека да си изпълни обещанието. Време е да си изпълни обещанието. И, колеги, господин Азеведо по така доста наивничък път ми каза, няма нужда да упражнявате натиск, аз ще си изпълня обещанието доброволно, кажете просто кога. Това беше много важно. и много добър старт за отношенията между СТО и нашата парламентарна комисия. Това е важно и за в бъдеще, защото съм сигурен, че не за последен път сте тук сред нас. Трето място. Вчера на междупарламентарната конференция с СТО взехме решение, че следващата ни среща ще се, ще се проведе отново в Женева. Отново бихме искали активно да участваме, както обикновено го правим в рамките на този световен форум, на който се срещат граждани, и неправителствени организации. момента ще вземе участие в този форум, както винаги, в Женева. Правото, което а, ни даде вашия предшественик, а именно да използваме сградата на СТО, а, е а, право, от което ще се възползваме в рамките на пилотния а, комитет, когато ще имаме обмен на мнения в края на септември или началото на октомври. Благодаря ви още веднъж. за премите отговори. Много научихме от вас, а именно какви са надеждите и плановете ни за бъдещето. Благодаря. Thank you so much. Very good. Thanks a lot.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 colleagues, the пази is Уважаеми колеги, почивката приключи. next item, Следващата точка от дневния ред съвсем случайно, по съвпадение, е кратка, кратко представяне на нашия доклад от делегацията на парламента на Министерската конференция на СТО в Бали. Разполагате с доклада, запознали сте с неговото съдържание. Няма нужда да повтарям, че нашата делегация имаше двойна цел. Първо, е, да се видят резултатите и да се присъства на Министерската конференция на СТО. Доста е, вълнуващо преживяване, както и самото пътуване към Бали. защото имахме възможност да проследим отблизо преговорите. Комисията, съвета и ние бяхме постоянно информирани за течението на преговорите. по безпредседентен начин имахме членове а, не само на комисията и на съвета в делегацията, но и на Европейския парламент. Имахме и безпредседентна промяна в отношението на Европейската комисия и на съвета. бяхме свикнали да бъдем критикувани от комисията, но този път имахме възможност да кажем на представителите на Европейската комисия, справихте се добре. Втората цел беше да участваме на заседанието на пилотния комитет на парламентарната конференция по въпросите на СТО. Роберта, Роберто не може да присъства на нашата среща, но той изпрати свой представител, който пътува с нас. Мисля, че никой не може да се оплаче от липсата на лидерство в СТО. Разполагате и с този доклад. Той беше публикуван на английски, качен е на сайта. Ако някой желае да каже нещо, би могъл да го направи. Благодаря, господин председател. Два кратки коментара. Озадачаващо беше, как работиха всички в рамките на делегацията. Аз не съм от тези, които по принцип са особено учтиви към комисията, но в този случай потвърждавам, от Европейската комисия а, бяха изключително учтиви. На второ място, нещо, което обсъждахме с генералния директор, а именно парламентарното измерение в рамките на преговорите. Имахме известни привилегии в сравнение с колегите от националните парламенти, а ние трябва да помагаме на националните парламенти, за да може те да а, заемат своето място – и на трето място, не знам дали упоменах вече това, но а, бяхме подкрепени и получихме подкрепата на целия персонал, на който бих искал да благодаря. Благодаря, казва председателя. И аз бих искал да поздравя всички за предоставената подкрепа. Няма да цитирам имена, но без а, нито едно изключение делегацията беше отлична. Съгласен съм и с вас. И на мен много ми се искаше представителите на националните парламенти, които бяха в Бали, да бяха третирани като нас. Те бяха много ни завидяха за а, нашата възможност а, да работим в тясно сътрудничество с съвета и Европейската комисия. А, литовското председателство също много добре се справи. Следваща точка. 6. дискусия с участието на две заинтересовани страни от ключово значение социалните ни партньори, а по-специално Конфедерацията на европейския бизнес и Европейската конфедерация на профсъюзите. Бернадет Сегол е сред нас, генерален секретар на Европейската търговска асоциация и госпожа Сантос, директор по международни отношения в организацията Бизнес Юроп. Тази размяна на мнение е част от традиционната ни практика в края на нашия законодателен мандат. Е крайно време да проведем тази размяна на мнение за последен път. Целта е да се спрем на текущите преговори за споразумение за свободна търговия. Бихме искали да чуем мнението на нашите гости за това, което се случва. Започваме с госпожа Сего. Тук съм. Ох, извинете, аз ви търсех в залата. Добре дошла. Заповядайте. 10 минути. Разбира се, с малко гъвкавост. <clears throat> Благодаря ви. Ще говоря на френски. Защо не? Казва председателя. Разбира се, защо не. Изклю... Благодаря за поканата, отправена към Европейската конфедерация на синдикатите, която представлявам във вашата комисия и която представлява синдикатите в целия Европейски съюз и дори в цяла Европа, както и отрасловите федерации в различни области. За нас търговската политика придобива все по-нарастващ интерес, особено след създаването на Global Europe, политиката за глобална Европа, прията през 2006 година, когато Европейският съюз взе решение да засили своите ангажименти по в рамките на двустранните или двурегионалните търговски споразумения. Нашия интерес се засили и след влизането сила на договора от Лисабон, който засили правомощията на Европейския съюз в областта на инвестициите, в частност, и предостави по-големи правомощия на Европейския парламент. Ние знаехме вече, че е, се очакват такива по-големи правомощия на парламента. По традиция винаги сме подкрепили многостранния подход в търговската политика, но през последните години, въпреки усилията на господин Асеведо който преди малко беше във вашата сграда, както и на предшественика му Паскал Лами, за нас стана ясно, че търговията се превръща в прекалено сложно явление за СТО, която не разполага с необходимите средства, за да овладее този процес. Ми ми се иска и, и трябва да призная, че въпреки нашите усилия и усилията на колегите от Международното синдикално движение, които, е, движение, които искат да придадат и социално измерение на търговските спогодби, ние винаги настояваме в Европейския съюз да има такова измерение. Голяма част от страните членки на СТО не желаят да отидат по-далеч от някои общи проучвания с МОД, Международната организация по труда. Чух тук, че господин Асеведо спомена срещата си с Гай Райдър. Надявам се, че ще постигне по-осезаеми резултати, отколкото до сега. Ние подкрепихме подхода на парламента съгласно който търговските споразумения трябва да бъдат част от едно по-широко сътрудничество и от споразуменията за асоцииране. Ние знаем, че лостовия ефект на Европейския съюз в областта на търговията е много по-голям, отколкото в други области. Например, Европейската служба за външна дейност. Въпреки, че и там се полагат достойни за уважение усилия. Ефикасността в областта на търговията е доста по-голяма, отколкото в редица други области. Член 21 от договора за Европейския съюз гласи, че действията на Европейския съюз на международната сцена се ръководят от принципите, вдъхновили собственото му създаване, развитие и разширяване. Уверена съм, че не е необходимо да цитирам челия член. Идеята е, че търговската политика също влиза в това задължение и намерение и трябва да включва идеалите на Европа. Търговията може да разкрива нови работни места. Както чувате, не казвам разкрива, а може да разкрива. Чух твърдението на господин Авсеведо в това отношение и смятам, че потенциално това е вярно, но не винаги. Европейските нации са търговски и е, нямам никакво съмнение, че Европа може да бъде много конкурентно способна в обкръжаващия свят, ако търговията е балансирана. Европейската конфедерация на синдикатите е против протекционистските настроения, поощрявани от националистическите крайни политически среди. Това са е, от економическа гледна контрапродуктивни мерки, които са на ръба на ксенофобията. Ние отхвърляме също идеологията на прекалено е, свободната търговия, която не взема под внимание нашите колективни социални предпочитания, залегнали в европейския социален модел. И за това приветстваме решението на Европейския парламент да включи спазването на екологични и, и между, международни екологични и трудови норми и да ги прилага в случая на социален дъмпинг, както и възможността за синдикатите и други участници да а, подават жалби. Благодаря на всички вас, евродепутати, които подкрепихте тези изменения. Надявам се, че те ще е, бъдат погледнати благосклонно на тристранната среща и тези решения няма да бъдат е, удушени в зародиш. Е, търговията трябва да създава прилични работни места. Това е цел на Европейския съюз. И ако тя бъде забравена или пренебрегната, ще постави Европейския съюз в изключително опасно положение, защото гласоподавателите няма да забравят това. И сега стигам до споразуменията ТИП, партньорство и търговия, инвестиции. Напоследък дискусиите се въртят около това, макар че това не са единствените споразумения, които се обсъждат по-настояще. Не сме достатъчно убедени от е, цифрите за растежа и потенциала за разкриване на работни места. Идеята, че едно подобно споразумение ще ни измъкне от кризата, не са убедителни. Ние искаме един нов план за инвестиции за Европа, и се нуждаем той да бъде осъществен по начина предложен от нашата конфедерация. Тоест, искаме да имаме една индустриална политика, в която да са залегнали и съображения, свързани с развитието на международната търговия. Надявам се, че ще имаме специална дискусия за това, господин председател. Смятам също, че трябва да се проучи е, какво ще бъде въздействието на те тип. Какви е, работни места ще бъдат е, разкрити, каква ще бъде заплатата, какви ще бъдат условията, в кои отрасли и региони. Очевидно е, че се нуждаем от необходимите механизми за приспособяване например, е, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, но този фонд не, фонд не отговаря на изискванията. За нас приличните работни места са ключов елемент. Има и много други, някои от които ще засегна тук. Настояваме за по-голяма прозрачност и Това е едно от основните ни искания. И приветстваме неодавнашния отговор на Европейската комисия, която публикува някои от документите ни и създаде консултативен комитет, в който участват и представители на синдикатите и на неправителствените организации. Това е голям пробив, вярно съществен под натиск. Комисията обяви, че смята да организира консултации по споровете между инвеститорите и държавите. Имах възможност да неодавна да говоря с комисара Дегухт, но имаме нужда от някои уточнения – Ако се каже не на уреждането на споровете, значи ли, че това ще бъде и не на преговорите? Или просто това е само някаква покритие, което позволява на комисията да публикува спор... споразумението за уреждане на споровете, което е на масата на преговорите с Канада. Запознах се и с директивите за преговори, за преговаряне на комисията. И останах впечатление, че е, съществува доста сериозни съмнения с държавите членки относно приемането на тези механизми за уреждане на споровете. Защо комисията е по-католик от папата? Е, и е, е, не желая, след като има такива, съществуват такива механизми. Настояваме и за повече прозрачност. Защо мандата на комисията не е публичен? Доколкото знам, всъщност Германия е една от страните, които най-силно са се противопоставили на публичния мандат. И... Но Знам, че Съединените щати са запознати с мандата, дори без помощта на Националната агенция за сигурност. Защо европейците да не могат? И освен това, след като може да се консултираме по отношение на механизма за уреждане на споровете, защо не и по други деликатни въпроси? Смятам, че това е много важна тема и това ни дава възможност да бъдем пределно ясни. Искам да повдигна и проблема за сближаването на правната уредба, законова и подзаконова. От самото начало смятаме, че е, е, споразуменията за търговия и инвестиции е, трябва да бъдат образец за други двустранни споразумения – държим на някои елементи. Системата РИЧ за регистриране и оценка на химическите продукти е изключително важно. Не искаме е, постиженията по РИЧ да бъдат е, компрометирани от споразумението с Съединените щати ТТИП. Ние не искаме луната. Не сме протекционисти настояваме да се даде възможност на всички или да се накарат всички държави да спазват международните стандарти на МОД. Знаем, че редица държави не са ратифицирали тези стандарти, но е, на всяка цена трябва да намерим решение. Да се вярва, че само с, с стимули за прилагането на тези стандарти е, е, е наивно. Опитали сме по този начин с Корея и въпреки всички стимули те не спазват синдикалните права. И накрая, явно прекрачих времето, но това са важни неща. Благодаря ви, че ме поканихте да обсъдим тези въпроси, които са от нарастващо значение и за граждането, за работниците и за синдикатите. Особено с оглед на предстоящите след няколко седмици избори. Благодаря. Ние сме свикнали да ви виждаме тук. И сега госпожа Сего е вече начало на Бизнес Европа. Поздравления за новия пост. Извинявайте, това не е госпожа Сегова, а госпожа Сантос. благодаря. Благодаря за поканата. Ще се опитам да бъда кратка и да оставя време и за евентуални въпроси. В Бизнес Европа ние си даваме много добре сметка какво искаме от търговската политика и какво тя може да направи за развитието на бизнеса в Европейския съюз. Това, което господин Азеведо каза тази сутрин, както и госпожа Сегол, а именно, че търговската политика не е гаранция, че ще има създаване на работни места. А напротив, има условия, например индустриалната политика, това е нещо, което ние споделяме като становище в Бизнес Европа. Имаме нужда от интегриран подход, не само да говорим за търговска политика, но също и за останалите аспекти, които са важни и които да гарантират, че компаниите а, са конкурентоспособни и ще продължат да произвеждат в Европа. По този начин ще създават работна заетост и също да се дадат възможност на компаниите да изнасят. Това също е част от дневния ред в търговията. Така както и другите го казаха, ние предпочитаме многостранния подход, защото считаме, че така може да се гарантира, че ще се подобри цялостната среда за развитие на бизнеса, както в развитите, така и в развиващите се страни. И че и бизнес, и, и индустрията, и услугите ще могат да, да се възползват от свободното движение на стоки и капитали. На този етап не всичко от това, което казах е възможно. Затова ние в в Европа подкрепяме този подход на СТО. И днес след обед също ще говорим с господина Севедо по този въпрос. Ще му кажем, че подкрепяме неговата работа и идеите на СТО, но все пак трябва да останем прагматични. Бизнесът има нужда от конкретни възможности. Именно за това ние считаме, че двустранните е, преговори също са добра е, альтернатива и дават резултати на този етап. Искам също да кажа, че споразумението за свободна търговия не са единствената альтернатива. Трябва да гарантираме за тези държави, за които нямаме подобни споразумения, защото все още нямаме а, и двустранни и многостранни споразумения. Да осигурим, че в тези случаи европейските компании ще могат да изнасят и ще а, внасят а, и осигуряват и услуги и а, стоки при същите условия, както националните компании. Именно за това в Бизнес Европа и прилагането на настоящите споразумения, вече споменахме Корея, както и а, една ефикасна стратегия за достъп до пазара. Пазари, за които нямаме споразумения, тази сутрин бяха споменати две такива. Индия, където на този етап няма напредък по преговорите и Меркосур, по-специално Бразилия, много важен пазар за нас. Трябва да намерим решение по въпроса, както и Русия, също беше споменат и този пазар тази сутрин. Така че трябва да сме наясно какво очакваме от бизнеса. Очакваме пакета от Бали, и по-специално улеснението на търговията да се приложи на практика. Всички се радваме. Ние също бяхме в Бали и се радваме от резултатите, конкретни резултати за а, евентуалните ползи от това споразумение. И ще видим тази година коя държава какво ще предложи като изпълнение на практика. Ние очакваме също дневният ред от Доха да бъде приключен, но ако не успеем, трябва да търсим и други възможности. Една от възможностите е многостранното споразумение. Вече чухме господина Зеведо тази сутрин да говори за споразумение по услугите, за технологиите и също евентуално екологични стоки. Също считаме, че ще има и други аспекти, които не са в дневния ред на СТО, но които могат да бъдат интересни за бъдеще. Тази сутрин имаше много дискусии относно а, социалните стандарти, стандарти за околна среда. А, споменаха се способност, първични суровини, заетост и други това най-вероятно ще излезе на дневен ред по-нататък в работата на СТО. Господин Асеведо направи много подробно описание, но считам, че на този етап ние бихме могли да помогнем на СТО да постигне още повече. Считам, че те могат да работят за всичките тези многостранни и двустранни споразумения. Чухме вече за кашата, която може да се получи. Вярно е. Споразуменията се различават, амбициите на споразуменията се различават. Мисля, че Бизнес Европа би могла, би могла като организация да допринесе в това отношение. Относно двустранните преговори. Не искам да се съсредоточавам твърде много на тип споразумение с Съединените щати относно инвестициите. Това е споразумение, което обществеността, особено в Европа, следи отблизо. Има много дискусии по това споразумение и съответно това не е основният приоритет за бизнеса. Има много други споразумения, които са важни с нас, например с Япония. В момента Влизаме в ключова фаза, защото трябва да преразгледаме това, което се случи след една година преговори. Имаме също АСЕАН, което, което тече в момента с Тайланд, Малайзия и това са пазари, които са с потенциален растеж и трябва да приключим ефективно много важно споразумение с Канада. Така че това са двустранни приоритети за нас. И трябва също да сме наясно, че основен приоритет за нас, примерно, е те тип. Защо? Защото имаме интегрирани економики между Европейския съюз и САЩ. Няма пак да го повтарям. Знаете колко са важни нашите отношения и също имаме, считаме, че днес, като си имам предвид големината на економиките и нивото на развитие, това споразумение може да допринесе с голяма печалба за европейските компании, както и за потребителите. Защо считаме, че това е възможно? Ами защото много от тези бариери няма всъщност да намалят стандартите. Когато казвам, че няма да се намалят стандартите, например, относно регулаторната рамка, това също беше споменато и от колегата Сего, ние всички искаме да се намалят нивата на. Ние не искаме да се намалят нивата на стандартите, но да сме сигурни, че някои правила, които се дублират, да бъдат хармонизирани или, или да бъдат елиминирани. Ще дам пример. Например, в козметиката. Има информация относно продуктите и състава на продуктите. Водата, която е част от, също от продукта, също се е описана в етикета. Бизнесът се споразумява по международния стандарт че трябва да използваме думата аква, латинската дума, за вода, вместо да превеждаме думата на всички езици. А, тоест, това се приема навсякъде с изключение на Съединените щати. Те там искат да включим и аква, и water. Бизнесът иска да напишем само аква, за да избегнем всеки път, когато се изпращат продукти за Съединените щати, да пишем специален етикет. И Знаете, в етикетите има всички тези символи а, на дрехите, примерно, как да се перат, как да се гладят и така нататък. Тези символи са почти навсякъде същите, с изключение на Съединените щати. И ние искаме те да приемат нашите символи, защото има много малка разлика. И не би трябвало да има проблем с потребителите, а просто да се избегне за компаниите допълнителния разход да се правят отделни етикети, когато се изнасят за Съединените щати. Ето това са конкретни примери за това какво можем да направим, за да помогнем на бизнеса. А, и дори когато говорим за тарифите, ние стигаме, ние имаме сравнително ниски тарифи, получаваме 20% отстъпка при износа за щатите. Но нека да напомня, че това, колкото и малко да изглежда, а, за тях, за една малка компания от, от в Италия, примерно, дори тези 20-30% такси, които трябва да се платят за износ, могат да изглеждат голяма сума. А, те биха предпочели да платят 0%. И, и съответно, ако един потребител в Съединените щати иска да купи продукт, европейски продукт, но примерно а, европейските продукти ще бъдат по-скъпи, ако им се сложи 20 или 30% митническа такса. Така че а, би трябвало да помислим по този проблем. Разбира се, няма гаранции, че ще създадем повече работни места. Няма такива гаранции. Но ако европейските малки и средни предприятия имат повече възможност да изнасят и вече обясних как може да стане това, ако те развият повече бизнеса, разбира се, те ще инвестират и в работни места. Ще спра до тук и искам да приключа с нещо друго много важно за нас. Нещо, което беше споменато също. А именно, а, че свободната търговия не трябва да бъде не трябва да се гледа като перфектното решение. Трябва да модернизираме нашите инструменти. Нека да кажа, че в Бизнес Европа ние подкрепяме тази модернизация. Надяваме се, че процесът ще постигне конкретни резултати и Ние си даваме сметка за разликите, които съществуват ам, на този етап, но надяваме се, че в крайна сметка процеса на модернизация ще си струва. Защото за европейския бизнес е много важно да се постигне компромис. Мисля, че и двете страни трябва да направят компромис. Тоест, няма да влизам в дискусии относно социалният дъмпинг, економически дъмпинг и така нататък. Само да кажа, че ако имаме правила от страна на СТО, ще трябва да ги следваме и вярваме, че не трябва прекалено много да се политизират инструментите. Това са економически инструменти, те трябва да работят възоснова на економически и технически правила. Това е базата. Така че надяваме се, че и двете страни ще постигнат споразумение и че процесът ще продължи. Това е важно за европейският е, бизнес, това е важно за всички, които искат да внасят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 Искам да се върна към социалните и екологичните стандарти. Европейската конфедерация на синдикатите има много ясни изисквания. Госпожа сега говори за това, че споразумението тъй трябва да бъде образец и се питам дали и Бизнес Юръп не би могла да действа в тази насока, предвид и усилията, които полага Европейския парламент, за да може да се настоява в преговорите, че Европейския съюз има ценности, които трябва да се споделят и от партньорите. И а, когато се а и СТО спазва социални и екологични норми, и има правила и искаме те да се спазват. Тоест не трябва да изхождаме от хипотезата, че търговските отношения се свеждат сам, само до едно измерение. Не смятате ли, че бизнес Европ малко така се затваря очите, когато има социален дъмпинг? Господин Старти, благодаря ви. Съвсем накратко се спряхте на трансатлантическото партньорство за търговия. Може ли да доразвиете малко мисълта си? И на следващо място споразуменията с Сингапур и евентуално споразумението с Египет. Какво е вашето мнение? Благодаря. Ауде. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че ме извикахте набързо в залата. Извинявам се на колегите, които ме чуха да задавам сходен въпрос малко по-рано днес. Простете ми отново, ако бъда пряма. Аз съм от Обединеното кралство. Не може да не сте чували какво се случва в момента в Обединеното кралство, референдума за членството в Европейския съюз и цялата дискусия, как това ще се отрази на търговията ни. Най-важният, един от най-важните аспекти от членството към Европейския съюз беше възможността за а, търговски договорености анблок в световен мащаб. Въпросът ми към вас изисква отговор да или не. Считате ли, че е предимство за членовете на Европейския съюз да могат да договарят анблок условията в областта на търговията? За бизнес общността, считате ли, че това е предимство? И считате ли, че Обединеното кралство ще загуби много, ако излезе от Европейския съюз? Благодаря, Гуе. Благодаря ви. Много е а, важно да имаме възможност да обсъдим а, въпроса и отново ще се върна на това, което и вие повдигнахте като въпрос. Казахте, че търговията може да доведе до създаването на нови работни места. Това е един вид предварително условие. Какви са прогнозите ви за това споразумение? Вие участвахте в работната група и какво считате? Кои са ключовите елементи, които според вас ни позволяват да разберем рамката за стандартизация и регулация? как тази рамка може да се прилага от партньорите. Втория ми въпрос е към Business Europe. Вчера получихме информация за проучване по регулаторния механизъм. Беше направена връзка с законодателните процедури. Беше казано, че трябва да се работи по регулацията и, и беше разгледан случай с Европейския съюз и САЩ. Вие как а, бихте описали позицията на Бизнес Юра по отношение на регулаторната рамка? Къде е вашата роля? Каква е вашата отговорност по създаването на работни места? Считате ли, че оценката на въздействието, изготвена от няколко институции, ще а, е, доведе до създаването на а, е, нови работни места. Считате ли, че това е възможно? Споделяте ли тази гледна точка? Или считате, че сърцевината а, е, лежи в а, регулацията? По споразумението СИТА и предприятите в това отношение мерки, Считате ли, че те а, могат да бъдат приложени? Благодаря ви. Накрая Уилям? Не? Да. Благодаря да отговоря на казаното от Катрин. Тя каза, че в момента се води голяма дискусия в Обединеното кралство за това, дали Обединеното кралство трябва да остане в Европейския съюз или не. И тя зададе един въпрос. Аз обаче имам добра новина за Катрин. Тя получи отговор на въпроса си. Една от причините, преди която не ме виждахте често на последните заседания, беше защото изготвях не памфлет, по-скоро един наръчник, книжчица под заглавието Европейския съюз и света. В момента се издава тази книжка, така че ако в нея ще откриете отговор на всички въпроси, които се колебаете да зададете. И на секретарята ще представя копие. Това фактически е признание към председателя Морейра и всички колеги, които несъзнателно допринесаха за изготвянето на моята позиция по въпрос. Председателя, може да напуснете. Не се безпокойте. Господин Дартмото. Бих искал да поздравя госпожа Сего. Тя беше много красноречива. Красноречив беше и превода. Ако френския ми беше по-добър, съм сигурен, че щях да чуя също толкова зашеметяващо изказване. Два кратки коментара ще направя и после два въпроса. А, съгласен съм с а, това, което казахте във връзка с прозрачността. Да, ние подкрепяме идеята за по-голяма прозрачност. Винаги сме подкрепали колегите, когато са изисквали по-голяма прозрачност в работата на комисията. Така че изцяло подкрепям а, вашите организация и вашето искане за прозрачност последващия въпрос не мога да се съглася. Индустриалната политика не е релевантна за нашата парламентарна комисия. Индустриалната политика беше дискредитирана през втората половина на 20 век. Знаем, че тя не работи. Защо? защото държавните служители не могат да взимат големи решения за инвестиции. Това не работи за Европейския съюз, не сработи за Франция и малко вероятно да се подобрят нещата през 21 век. Опоменахте също така социалното измерение, което е опоменато в един от договорите. Не разбрах много добре какво искахте да кажете, така че може ли в отговора си да ми кажете кой член и в кой договор а, се подчертава социалното измерение? Много ми е любопитно да разбера. Потенциално има несъвместимост между налагането на социалното измерение и насърчаването на, на новите работни места и економическия просперитет. Енергийните а, разходи се повишиха с повече от една трета от повишението в Европейския съюз. Това е непряка последица. И ирония е, че Европейския съюз непрекъснато говори за възобновяеми източници, а по никакъв начин не инвестира в този тип предприятия. На това, което каза госпожа Сантос. Много ще бъда кратък, господин председател. Има правила на СТО, а тук се предлагат е, допълнителни измерения към вече съществуващите правила. И накрая един въпрос към госпожа Сайгъл. Европейския съюз в член 6 на договора разписа свободно движение на хора. Считате ли, че има несъвместимост, ако изобщо има такава, между високите заплащания и свободното движение на работна ръка от най-бедните държави. Знаем, че ГДП на глава от населението в Обединеното кралство в момента пада. И, и благодаря, господин председател, за това, че ми отпуснахте допълнително време. Председателя, малка корекция. Всички търговски споразумения от Кари Форум, т.е. от 10 години насам, включват глава за правата на а, работната ръка. Това се случва от навка нататък, т.е. вече 20 години. Във всички споразумения имаме правно обвързващи е, разпоредби, специални глави за е, трудовата ръка. Да, но не това беше въпросът ми или въпросите ми, каза господин Дартмут. Вие попитахте, казва председателя, къде в е, договора се казва. Не, не, не, не, не съм казал такова нещо. 20 секунди, позволете. Попитах следното. А, госпожа Сайгъл и, изчете един от членовете на един от договорите. аз просто попитах. Кой член на кой договор? Цитира. Член 21 от договор за Европейския съюз, казва председателя. Господин Мърфи. Благодаря ви. И явно е, че има избори в Обединеното кралство. Видно е. Два въпроса към госпожа Сегал. Първият е от общ характер. Значението на търговската политика от гледна точка на профсъюзите. Озадачаващо е, е че това е важен въпрос, който е свързан не само с солидарността с е, съгражданите, но е, неизменно тук става въпрос и за социалния дъмпинг. Не знам дали бихте се съгласили, но тези елементи при бизнеса, които се опитват да използват търговската политика в рамките на националното законодателство, водят до по-високи права, правила при сътрудничеството. И профсъюзите също разглеждат този въпрос. По отношение на съответствието на регулаторните рамки. Дали говорим за аква, за water, за вода, залогът е по-голям. По-обезпокоителен е факта, че се стига до заличаване на текст от споразумението СИТА, което означава, че се дава възможност за нови случаи а, на а, разглеждане на стандартите в областта на околната среда. Трябва да помислим как ще се отрази това и на отношенията между ЕС и САЩ. И на следващо място. След провала на акта, разбира се, възникна въпроса за прозрачността, за допитването за интересованите страни. Знаете, че докладчика беше поискал равен достъп и получаване на информация за позицията на комисията, която да бъде предоставена и на Бизнес Юръп. Вие какво мислите по въпрос? Председателя, заповядайте съвсем накратко. Благодаря. Два кратки въпроса. Първия към госпожа Саригъл. По... Имате ли нещо общо по един или друг начин към социалната глава за устойчиво развитие с, от преговорите с Канада. Знаем, че председателя Барозо беше много доволен, че ще се подпише споразумение. То все още не е приключило, особено в социалната сфера. Госпожа Санто, смятате ли, че факта, че комисията ще разреши нов сорт генномодифицирана царевица. Добра новина в преговорите с Съединените щати. Преди да дам думата на председателя, има ли някакъв коментар от комисията господин Микеланджело? Не? Уважаеми гости, Нека да започна в обратния ред. Госпожа Сантос да отговори на коментарите и зададените й въпроси. Добре, ще се спра на всички тях. Ако забравя, напомнете ми, ако съм пропуснала да отговоря на някой от въпроси. На първи въпрос на господин Деланге с стандартите в областта на околната среда и социалната политика. В Business Europe вече сме били в тази парламентарна комисия и сме обсъждали този конкретен въпрос. Разбира се, подкрепяме включването на глава за устойчивост в споразуменията за свободна търговия. Подкрепяме това, мисля, че го поменах и в първоначалното си изказване. Тази тема трябва да бъде включена и в дневния ред на СТО. Впрочем, в дневния ред за Сингапур имаше подобна точка, но последствие беше оттеглена. Да, действително има какво да се направи в това отношение. Това, което трябва да бъде направено, зависи от членовете, от държавите членки и от компаниите. Много от компаниите, тъй като имаме доставки в световен мащаб, много често не могат да упражняват контрол върху доставките, така че има корпоративна отговорност. Много от компаниите използват такава по-специално компаниите, които развиват дейност извън Европейския съюз. Те се опитват да включат в правилата на дейност високи стандарти, свързани с околната среда и социалната политика. Ние изцяло подкрепяме тяхното начинание. Към момента позицията ни е следната. Не искаме споразуменията за свободна търговия да загубят основната си цел, а именно да са споразумения за свободна търговия. Това е първата цел на подобни споразумения. В противен случай, това, което може да се случи, това, което видяхме в Индия – някои държави няма да искат да се включи подобна глава в споразумението за свободна търговия. Видяхме това ясно в случай с Индия. Днес говорим за изграждане на капацитета, за опити, за промяна на позицията на някои държави. Не можем да а, задължим държавите да приемат едно или друго. Можем само да ги насърчим да положат повече усилия, но нашите искания си имат ограничения. Много е важно СТО да работи в по-тясно сътрудничество с Международната организация по труда. По-настоящем нямаме някаква а, световна организация за околната среда, но някак си трябва да се опитаме да включим тези три аспекта в споразуменията за свободна търговия. Нека да сме наясно, ние не сме против устойчивото развитие, напротив. Надявам се, че с това успях да отговоря. Господин Сърти. Прилагането на споразумението за свободна търговия от Корея. Мисля, че Европейската комисия трябва да постави акцента върху този момент. Приключваме работата по много споразумения, водим преговори по много други и трябва да отделим специално внимание на тяхното изпълнение. Това добива все по-голяма важност. Когато говорих за маркет маркетингови стратегии, аз говорих и за споразуменията за партньорство. Господин Азеведо тази сутрин спомена, че рискът от двустранни или многостранни споразумения е свързан с това, че може да се стигне до по-голям брой протекционистични мерки в областта на регулацията. За това не е достатъчно да се сключи споразумение. Трябва да се уверим, че след като се сключи дадено споразумение, не се поставят нови бариери и пречки. Случаят с Корея имахме някои проблеми. Затова считам, че в защитната стратегия на Европейския съюз е добре да поступим по този начин в контекста на споразуменията за свободна търговия. По СТС. Все още изготвяме окончателната си позиция по СТС. Подкрепяме обаче идеята за включването на СТС във всички споразумения за свободна търговия. Значи Сингапур, Канада, САЩ. Защо? Защото считаме, че включването на тази разпоредба за устойчиво развитие няма да доведе до произволни искания от корпорации, които може да се отразят и на държавите членки в Европейския съюз. Няма да навлизам в подробности, защо считаме, че това няма да помогне. Но ние сме готови да открием решение за погасяването на някои от опасенията, които бяха изказани. Някои от тези опасения са оправдани, други не, защото наистина липсва информация по отношение на значението на СТС. Затова трябва да имаме конструктивен подход по отношение на СТС, но със сигурност бизнеса трябва да участва. Инструмента не трябва да се използва произволно трябва да се използва, когато възникнат конкретни ситуации, като например отчуждаване на собствеността, изхвърлянето на дадени компании, така че вие инвестирате в дадена държава и факта, че инвестирате, това означава, че трябва да се съобразявате с конкретната система там. И е възможно тази система да се промени коренно. Не говоря за някакви дребни промени, за коренни промени. В този случай компаниите трябва да имат възможност да преминат през някоя независима система, която да им помогне да решат проблемите си. Извинявам се, за това казах, че няма да навлизам в подробности по регулаторната рамка. Господин Мърфи зададе въпрос това отношение е по регулаторната рамка. Разбира се, бихме искали да има някаква приемственост. Това обаче не означава, че ще намалим стандартите или нивото на защита в Европейския съюз. Напротив. Считаме, че споразумението ще зададе обща рамка. И работата, която предстои, трябва да бъде извършена от предприятията в САЩ и Европейския съюз. Те трябва да излязат с конкретни решения, да ги представят на преговарящите страни и да им кажат какво може да се направи по всеки един конкретен проблем. Ние така гледаме на регулаторната рамка. Извинявам се, говорих доста дълго. Половин минута. Решението го научихме вчера. Всичко по трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции не считам, че ще има някакви последици. Последици може би ще има следващата седмица, когато посланника и комисаря Дегухт се срещнат. Ние очакваме от тази а, среща, да не се стига до ограничаване на прожито поле на споразумението. Очакваме също така да се установи амбициозен график за преговорите. Благодаря. Нямаме повече време, така че моля ви бъдете кратки. But I had three. Аз съм... Ще бъда кратка. Имам три въпроса към британската... Тук не говорим за британски, тук сме на европейско ниво. Добре, ще говоря на английски, за да а, се разберем по-бързо. Ще кажа, че да, госпожо Бардия. Да, ние сме спосилни, когато преговаряме заедно. Това е кратък отговор на кратък въпрос. Относно прозрачността, да, 100% за. Но нека да напомня тук, че това, което вече имаме като европейски проект, е политически проект, проект за общество. И този проект не се свежда само до търговия. Това е за, а, проект за определен тип общество. И социалното измерение не, не би трябвало да бъде изключено. Иначе просто ще сложим край на проекта. Ако не съществуваше социалното измерение в Европейския съюз, европейските граждани никога нямаше да продължат да ни подкрепят. Социалното измерение е абсолютно важно. Разбирам въпроса ви Разбира се, ние искаме да има свободно движение на работници, така както е залегнал в основните текстове на Европейския съюз за свободното движение, без значение от каква държавата и идват и с, за каква работа кандидатстват. Относно троянският кон – да, има такава възможност. Да, точно за това искаме е, да участваме, искаме концентрация. не, така че не е 100% сигурно, че ще имаме троянски кон. И в споразумението СЕТА със сигурност не участвахме достатъчно и е вярно, че а, правната рамка отиде до дерегулация, нещо, което не искаме, искаме да избегнем. И искаме това да не се случва отново. И сега на френски. Е, сега продължавам за жалост, защото не мога на немски да отговоря. Да, наистина а, имаме тесни контакти и дискусии с американските синдикати. И това, което изтъкна прозрачно социални права, всъщност са споделени ценности с тях. Искам да добавя, че в Американската федерация също отстоява синдикални и трудови права, особено правото на информация и на консултации, които настояват да залягат в всички споразумения. Приключвам, но не бях дълга в отговор. А по отношение на света и преговорите с Канада, отговор е не. Не сме участвали. Нямам текста на споразумението. Не гледам в чекмеджетата на бизнес Юръп, за да видя какви са разликите помежду ни. Но не знаем всички там тайни. Леда. Благодаря ви на двете. Това е края на публичната ни среща днес. Продължаваме при закрити врата а, с заседание на координаторите. Моля ви останалите да напуснат залата колкото може по-бързо защото сме много-много закъснели. Благодаря.